на лауреатите на тази награда. Това са онези хора, които се борят за свобода. Някои от тях са изложени на опасност. И да не забравяме, че, че победителката от 85-та година е освободена от е, Турското народно събрание. Парламентът иска да изрази солидарността на Европейския парламент. Защото не е приемливо в една демокрация един избран от народа на представител да бъде лишен от своите правомощия. Също така искам да изразя тревогата си от непрекъснатото нарушаване на правата на човека в Турция, не само на представители на опозицията, но и на гражданското общество, сред тях журналисти и учени. Искам да напомня Нория Гулман, Семи Огацка, Осман Кавала, Мемет Алтан и Сайна Алтай. Европейския парламент – ще продължи да подкрепя борбата на тези хора за свобода и справедливост. Както знаете, в сряда сутринта след представяне